Chers collègues, bonjour. Уважаеми колеги, добро утро. Благодаря за присъствието в последния ден от Страсбургската сесия, както е обичайно. В този ден има доста заседания. Благодаря ви, че вземате участие в извънредното заседание на Комисията по тероризма. Искам да ви кажа каква е първата точка от дневния ред. Тя се отнася до приемането на дневния ред. Ако нямате въздърж... възражения, считаме, че дневния ред е прият. Втора точка приемане на протокола от заседанията ни на 5, 11, 12 юли. Ако няма възражения, ако няма въздържали се, считаме, че тези протоколи са приети. Трета точка. Както е обичайно, това са съобщения на председателя. Най-напред искам а, ви информирам, че предвиденото заседание на 15 октомври е анулирано. Трябваше да бъде посветено на разглеждането на евентуални компромисни изменения и работата на са докладчиците и на докладчиците в сянка, но тъй като един от двамата са докладчика не може да присъства, предпочетохме да отложим това заседание. Ще търсим ново време, в което да го насрочим. Искам също да ви припомня, че в качеството ми на председател на тази комисия аз участвах с разрешението на председателския съвет, следвайки съответната процедура, на мисия на Либе в Вашингтон от 16 до 19 юли по специфична програма и аз имах възможност да участвам в доста важни срещи, свързани с сътрудничеството с трансатлантическите ни партньори в сферата на борбата срещу тероризма и а, се изготвя кратък доклад по основните елементи. Може би ще бъде интересен за четене от членовете на комисията по тероризма. В най-скоро време ще бъде разпространен този доклад. Сега предлагам да пристъпим към основната причина за това извънредно заседание – а именно четвърта точка от дневния ни ред е размяна на мнения с сър Джулиан Кинг, комисар, който отговаря за Съюза на сигурността. Скъпи сър Джулиан, за нас е удоволствие и чест да ви приветстваме отново с добре дошъл – предвид на портфела, който имате. Може би, колеги, ще се спомняте, че през октомври миналата година Сър Кинг откри работата на нашата комисия. И преди да ви дам думата, искам да ви благодаря за подкрепата, за непрекъснатия диалог, който сме имали през всичките тези месеци по въпросите на борбата срещу тероризма. Е, и се имаше участие на негови екипи, разбира се, с неговото съгласие, които допринесоха за работата ни. И така, сега при тази размяна на мнения ще приключим този цикъл. Вие сте един от най-стабилните ни партньори. Вашето присъствие е изключително важно за нас. Това не винаги е така с, в други случаи. Ние сме ви изключително признателни. Да, може би след като е казал нещо, може да го аплодирате. Ще бъде интересно, ако възприемем следния принцип. Вие да ни запознаете накратко с актуалното състояние на различните досията по сигурността на Съюза, това, което се разглежда, в комисията по отношение борбата срещу тероризма и разбира се, тъй като вие бяхте един от, един от основните адресати на нашия доклад, може да кажете какво смятате по този проекто доклад. Знаете, че колегите от целия Европейски парламент го очакват с голямо очакваха с голямо нетърпение и представиха 1520 изменения към момента. За това ще бъде много интересно при това отлично сътрудничество, което имаме с вас, да чуем каква е вашата гледна точка по този проекто доклад. Преди да ви дам думата, господин комисар, в доклада на колегите сигурно сте забелязали, че се предлага единодушно да се запази независим портфел в комисията по този въпрос. а именно за Съюз на сигурността. При следващата органиграма на институциите. И така, без повече да се бавим, скъпи сър Жулиан, давам ви думата за изказване в рамките на 15 на 20 минути. И след това ще следваме процедурата, която ви е позната. Пинг-понг, въпрос-отговор. Благодаря ви. Благодаря ви. Съжалявам, че пия кафе, а не чай. Ще ви разочаровам сигурно, но а, след това с удоволствие, че участвам в игра, която моята страна добре познава пинг-понга. Ще ви. Искам да ви благодаря за ангажимента, който проявява тази комисия. Искам да ви благодаря за тази среща и тя се провежда във време, в което се провеждат много други неща, така че е, високо оценявам тази възможност. Е, времето лети. Е, преди няколко месеца проведохме първото публично заседание с вас. Междувременно се случиха много неща. Бих могъл да кажа накратко нещо по този въпрос, както и да кажа какво сме предложили междувременно в сферата на сигурността. Исках да започна най-напред, приветствайки работата, която колективно сте осъществили през последните няколко месеца. Аз се запознах с проекто доклада, прочетох някои от измененията, не всички, трябва да съм откровен, но прочетох дълго резюме на тези изменения и установявам, че те говорят много за ангажимента и посветеността на членовете на комисията ТЕР по тези въпроси. Европейската комисия гледа на тези въпроси изключително сериозно и работи по тях. Ние ще се върнем към някои от подробностите при въпросите и отговорите. През последните 12 месеца ние продължихме да следваме един двояк подход, целящ да подобри сигурността ни срещу заплахите, които са най-вече от тероризма. Терористите да не могат да ни нанасят вреда. Освен това, ние създаваме устойчивост, предвиждаме предативни мерки. По първото направление ние работихме за ограничаване на достъпа на терористи до, до движение, до пари, до ам, амуниции, както и до човешки ресурси. Засилихме контрола по външните граници, за да не може да се използват фалшиви самоличности. Имаме сериозна вътрешна информационна система, която позволява за това също, засилвайки сигурността по външните граници, ние работим силно за, не, за разглеждане на въпроси, свързани с миграцията и тероризма. Виждам, че всички тези аспекти са обхванати в проекто доклада. Освен това, имаме сходно виждане за това, че данните са ключов инструмент в работата ни – затова ние работим за увеличаване на ползите от съществуващите информационни системи, за тяхното подобряване, за оперативната им съвместимост. Освен това, като запълваме някои от информационните празнини а, чрез а, системи а, ETIAS, ECRIS и други. Същевременно ние укрепваме Шенгенската информационна система и ЮЛИСА, която е изключително важна агенция в това отношение. Относно финансирането и ограничаване на възможностите на терористите в това отношение, ние приехме директивата за борба с изпирането на пари, криминализирането на тази дейност – Приветствам също и програмата за проследяване на източниците на финансиране на тероризма. Освен това, вие призовавате за допълнителна европейска система. Това е нещо, което разглеждаме и аз лично подкрепям тази идея. Що се отнася до оръжията и боеприпасите, ние укрепваме въме, контрола върху вноса и износа на оръжия също и у нези елементи, които могат да се използват за самоделни оръжия. Що се отнася до вербуването на бойци, ние сме засилили усилията за противодействие на радикализацията в различните общности и онлайн най-вече. Терористичното съдържание онлайн е сериозен проблем, тъй като то подхранва някои от атаките, самоделните, самостоятелните атаки от отделни лица на които бяхме свидетели през последните години. В проекто доклада също посвещава доста внимание за правата на жертвите и как можем да им помогнем. Ние сме напълно съгласни в това отношение. От гледна точка на комисията, ние считаме, че трябва да се обърне особено внимание на жертвите на тероризма и на първо място можем да говорим за други мерки в последствие – при въпросите и отговорите, но на, на първо място трябва да накараме държавите членки това, което са се договорили да направят и цяло да, приготви, да приложат мерките, които са прияти в борбата срещу тероризма. Но много малко са държавите, които са възприели цяло тази ключова директива. Следващия елемент – подобряване на устойчивостта. Ние искаме обществените пространства да бъдат по-устойчиви. Осигуряваме финансиране за усилията в това отношение на частния обществения сектор. Подобряваме също сигурността по железопътния транспорт, както и устойчивостта по отношение на предизвикателства, свързани с химически, биологически и ядрени оръжия. Има сериозен риск, както видяхме наскоро това, което се случи по улиците на един английски град. В своето изявление за състоянието на Съюза, председателят на комисията каза, че трябва да се направи нещо повече а, за справяне с а, киберзаплахите. Ние сме постигнали съвместно с вас значителен напредък а, по новата стратегия за киберсигурността, за подобряване на устойчивостта, за повече възпиращи мерки за международно сътрудничество в това отношение. Благодаря на Европейския парламент за подкрепата за създаване на Европейска агенция за киберсигурността. Освен това, ние се насочваме към реализирането на мерки за париране на дезинформация и фалшиви новини в киберпространството. Преди няколко седмици председателят Юнкер своята реч за състоянието на Съюза обяви някои мерки, които са свързани с работата ни. Първо, комисията излезе с предложение за по-добро съдържание за противодействие на туризма онлайн. Всяка от атаките, на които бяхме свидетели през последните 18 месеца, две години, бяха свързани с интернет или чрез подстрекаване, чрез инструкции а, при всички а, случаи. И възвеличаване. Ние искаме да парираме разпространението на подобно съдържание защото вредите, които се нанасят, са пряко свързани с това колко време остава онлайн това съдържание. Последните проучвания показват, че три четвърти от всички линкове към пропаганда от Даеш се споделят в рамките на 4 часа. И така бързите действия и също прецизността в това отношение е изключително важна. Затова ние предлагаме ново законодателство в тази сфера – Постигнахме напредък доброволно на различни платформи. Това е добре, но трябва да направим нещо допълнително и въвеждаме три нови задължения. Първо, да бъде задължително платформите да действат в рамките на един час, когато получат заповед за премахване на това съдържание от полицията или от съдебните органи. Второ, ако дадена платформа се използва очевидно от терористична организация за разпространяване на тяхното, тяхната информация, тогава те трябва да имат задължение, властите на съответната държава и платформите да обсъдят и въведат мерки, които да предотвратяват появата или новата поява на подобно съдържание. Разбира се, има много а, други защитни мерки. На трето място, държавите членки трябва да имат достатъчен капацитет за в правораздавателните си органи, за да могат да се справят с тези въпроси. Някои държави членки са в добро състояние, що се отнася до този въпрос, но други не. Затова ние бихме искали всички държави членки да направят повече. Ние искаме да създадем строги мерки, например за подаване на жалби, както и възможности за съдебен преглед. Большинството от платформите са готови да сътрудничат. Ние трябва да им дадем възможност да предвидим също, че някой може и да не го направят. Затова с държавите членки договаряме санкции за тези случаи, при които има системно не сътрудничество. Ако систематично дадена платформа по каквато и да е причина отказва да съдейства, ние трябва да предвидим в такива случаи ефективни санкции. Ние казахме, че в най-лошите случаи те могат да са от, до 4% от глобалният обем на операциите на съответната платформа. Другият важен въпрос е намесата в изборите. Това е въпрос, който е ни безпокои сериозно. Има поне 8 места, на които има важни избори, включително и Европейския, за Европейския парламент. Нямам конкретна информация за планове на една или друга организация или лица да се намесят в конкретни избори, но смятам, че сме длъжни да предприемем всички мерки, за да може да е възможно най-трудно това да се случи. Мерките, които са предвидени, включват препоръка за по-добро сътрудничество, насърчаване на държавите членки да създадат национална мрежа за сътрудничество на органите в областта на провеждането на изборите, както и на правоохранителните органи, да има лица за контакт, да участват в Европейската мрежа за сътрудничество. Очакваме да се постигне и по-голяма прозрачност при политическите съобщения в интернет и политическите реклами и настояваме да има защита на мрежовите информационни системи от заплахи от по отношение на тяхната киберсигурност. На 15 и 16 октомври в Брюксел ще проведем конференция, на която сте много добре дошли. На нея ще участват представители и на частни на държавния сектор във всички държави членки ще се обсъди тази тема. По тези две предложения се работи приоритетно през следващите месеци. Е, особено като се има предвид колко малко време остава за тяхното одобрение преди края на настоящия мандат на парламент. Наша амбиция е да се приключи работата до края на мандата. Също времено не трябва да е, се разконцентрираме от останалите законодателни предложения, по които работим заедно и по-конкретно оперативната съвместимост, е, толкова важен въпрос – от който зависят много неща. Опасността е следната. Ако не можем да постигнем съгласие по различните предложения и особено оперативната съвместимост, може да се изместят нещата и да загубим твърде много време, нещо, което е, ще е само от полза за онези, които се опитват да ни навредят. И е, затова приветствам е, упоменаването в доклада ви е, на а, значимостта на приложението на правните норми, които вече са приети. И по този въпрос работим за държавите членки. В някои ситуации направиме добре, обаче а, има други теми, по които не се върви толкова добре и не трябва да забравяме това. Често говорим за директивата за имената на пътниците, 17 държави членки е, вече са постигнали пълно приложение. Има още няколко, които много скоро ще го направят. Но все още оставят няколко държави членки, които, на които му остава още доста работа. Продължаваме да работим с държавите членки и за постигане на пълно приложение на останалите мерки, като директивата за сигурността на мрежовите системи по тази директива, опасявам се, само половината от държавите членки са съобщили, че приложението е започнало. Що се отнесе до директивата за защитата на данните в областта на работата на полицейските органи, там само една трета са успели да го направят. За останалите мерки, за които изтекоха сроковете. Директивата за борбата срещу тероризма. В момента, в който изтече срока, последния е, миналия месец, само пет държави членки бяха докладвали, е, че са транспонирали директивата. Това за мен означава, че имаме сериозен проблем. Трябва е, да работим с държавите членки за въвеждането на тези мерки. Друг важен въпрос, е, важен и в някои страни е повод за много спорове. Директивата за огнестрелните оръжия. Само три държави членки са съобщили за нейното транспониране. Този резултат не е задоволителен. Така че продължаваме да следим е, случващото се. Остава ни още много работа. Всички ние Имаме доста натоварен график. Знам по колко много теми работите и във вашата парламентарна комисия, но мисля, че ако запазим а, добро темпо, ще а, е, постигнем резултати. А, аз още повече от вас си давам сметка как времето ни притиска. А, така че а, ще работим заедно, ще се опитаме да създадем една добра рамка за бъдещето развитие. И това е най-важното на доклада, по който работите, защото неговата цел е да създаде рамката за по-нататъчната работа на парламента и на следващия парламент и следващата комисия. Ако ми позволите един личен коментар, мисля, че е важно следващата Европейска комисия да има конкретна позиция и заделени ресурси за борбата срещу тероризма. Благодаря ви много. Благодаря ви, господин комисар. Благодаря ви, че представихте синтетично темата, че направихте такъв анализ, изключително прям. Говорихте за постигнатото, говорихте и за забавянията, говорихте и за перспективите и приоритетите за бъдещето. Наистина, много ви благодаря. Добре ви познаваме като реалист, като прагматик и знаем колко важно е за вас приложението на мерките. Без да се бавя, давам думата на Хелга Стивенс, нашата съдокладчица, която пожела да направи коментари или пък може би да зададе въпроси. Заповядайте. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Beste collega's, meneer de commissaris, ik wil u heel благодаря ви, госпожа председател, уважаеми колеги, господин е, комисар. Благодаря ви първо за е, подробното изказване. Е, наистина за нас е много важно да знаем как напредва работата. Успяхте добре да ни покажете как се развиват нещата в различните държави членки по отношение на транспонирането на съответните директиви. Доколкото виждам, все още има проблеми. Много е жалко това, че има толкова много държави членки, които все още се бавят с транспонирането на, на европейското право. И особено когато става дума за сигурността, просто не мога да разбера как е възможно това. Защо има толкова много държави членки, които продължават да си играят с сигурността на гражданите? Искам да ви Тъм, какво, каква според вас е причината за това? Какъв е проблема? Твърде много ли са директивите? Твърде сложно ли е да се транспонират? Има ли нужда от малко повече помощ за държавите членки, за да го направят? Или пък някаква финансова подкрепа? Или има някакви други проблеми? Кажете, моля ви, какви са действителните причини толкова много държави членки да не са приложили тези директиви и на практика с това да показват нежелание за сътрудничество в областта на, борба, на сигурността. Що се отнася за агенцията е, за борба срещу измамите, е, говорихме много за разширяване на нейните компетенции а, за целите на борба срещу тероризма, но в съвета се опасявам няма да се постигне одобрение на това предложение. И затова питам, защо изобщо се прави такова предложение? Каква е добавената му стойност? Прокурорите не искат такова разширяване на, а, при, на компетенциите на Европейската прокуратура. Искам да ви благодаря за приноса към доклада ни. Excuse me, yes, it's ping pong. Um, well, thank you. Thank you very much for, um, well, first of all, thank you very much for the work that you're putting in uh, to this report. Uh, the... Благодаря ви много. Въпросите, които повдигате. Първо, приложението. Да, действително. Сериозно е положението. Едно от нещата, които успяхме да направим през последните месеци, е, от което е част и вашия доклад, и днешното заседание, и а, ежемесечния брифинг за сигурността, е именно това, че обърнахме внимание на този тип проблеми. Следващата седмица ще изготвим един списък, директива по директива, с конкретните пропуски при приложението и с е, случаите, при които сме започнали процедури за, процедури за неизпълнение и темите, по които трябва да се работи по-сериозно. Пътувам до отделните държави членки и редовно подчертавам проблемите при приложението в съответната страна. И насърчавам всички, които пътуват, да направят същото. Трябва да се привлече вниманието на обществеността върху този тип проблеми. Защо възникват тези проблеми? Не мисля, че има злонамереност, но на някои държави членки изглежда им е по-трудно, отколкото на други – да изпълнят тези си задължения. И така, освен е, да обръщаме внимание на проблемите и освен да насърчаваме държавите членки, е, трябва и да им помагаме. И им помагаме е, колкото можем. Предлагаме и технически съвети, и финансиране в някои случаи. Опитваме се и да насърчим държавите членки да си помагат помежду си защото в някои от тези области има държави членки, които са по-напреднали от другите и бихме искали по-напредналите да помогнат на по-малко напредналите. С тези различни мерки и чрез политическата подкрепа, която вие можете да дадете, като обръщате вниманието на обществеността върху темата и като подчертавате колко е важно да се напредва, се надявам, че ще постигнем в крайна сметка едно много по-добро ниво на приложение на тези основни градивни елементи на а, сигурността. А що се отнася за европейската, до Европейската прокуратура и нейните компетенции? Това е ново предложение а, и беше направено с поглед към бъдещето – Разбира се, трябва да го разгледате и в контекста на работата на вашата парламентарна комисия, но то беше по-скоро насочено към бъдещи развития. Но а, моята основна насоченост а, в този момент е по-скоро да помогна на Евроюст да си изпълнява задълженията в областта на сигурността. И за мен е много важно да се утвърди приложението на инструментите, които имат за цел да подпомагат а, кра, а, трансграничните разследвания. Например, а, заповедта за разследване, заповедта за събиране на а, доказателства, а, която е електронна и трябва да има ясни правила за улесняване на сътрудничеството и напредъка. Така че се надявам, че ще можем да напреднем и по тези предложения. Това са краткосрочните неща, по които исках да а, разговаряме. А, сега в малко по-дългосрочен план а, смятам, че едно евентуално развитие а, на е, Европейската прокуратура а, ще помогне за напредък на Европейския съюз в борбата срещу тероризма. Така че освен краткосрочните мерки, върху които трябва да се съсредоточим сега, е добре да работим и по тази средносрочна перспектива. Благодаря ви, господин комисар. Давам думата на докладчиците в сянка. Катерина Киничи. Заповядайте. E благодаря ви, госпожо председател. Искам да благодаря на господин комисаря за участието му в днешното ни заседание, за поредното му такова участие. Благодаря ви, че ни докладвахте за свършеното до тук. Впечатляващи резултати са постигнати – като италианка искам да кажа, че е чудесно, че пиете кафе. Е, il fatto che lei ci tenga puntualmente informati del suo lavoro e ascolti quello che è... Лично се отзовахте на поканата ни, за да ни докладвате за свършеното до тук, да отговорите на въпросите ни и да изслушате и онова, което ние имаме да кажем за постигнатото до тук от нас. Това според мен е чудесно, полезно и за двете страни. А що се отнася до законодателната работа, за която говорихте до тук, мисля, че тя ще допринесе за една по-силна нормативна уредба в областта на сигурността. Гражданите изискват това от нас. За съжаление, държавите членки не откликват на очакванията на гражданите, тъй като се забавят при транспонирането не установяват по-засилено сътрудничество между отделните компетентни органи. А то е изключително важно с оглед на трансграничното взаимодействие. Радвам се, че са постигнати добри компромиси по чувствителни и сложни въпроси, като оперативната съвместимост, например. Надявам се, че по оперативната съвместимост ще продължим да работим и в бъдеще, за да дадем своя принос за борбата срещу тежката престъпност. Това бяха някои по-общи коментари. Ще се спра сега върху отделни актове, като например за езика на омразата и пропагандата онлайн. Предложението предвижда премахването на подобно съдържание в рамките на един час. Става дума за подстрекаване към омраза. Техникаменте, alla portata di tutte le imprese del settore. Смятате ли, че технически е възможно за операторите да отстранят такова съдържание в рамките на един час от откриването му? Имам предвид по-малките оператори, които имат по-малко ресурси. Няма ли да се натъкнат те на пречки? Още нещо, свързано с същия въпрос. По това предложение ще бъде ли възможно да се преборим с нещо, което се случва много често, именно премахването на съдържание от една платформа и публикуването му на друга? Е, е, дишамо, еко. Какъв може да е приноса тук на звеното на Интерпол за сигнализиране на незаконно съдържание в интернет. Каква ще е неговата роля при идентифицирането и сигнализирането на незаконно съдържание? Благодаря ви, че сте се запознали с измененията. Както казахте и самият вие, те не са никак малко, но положихме големи усилия за изготвянето им. Надявам се, че те ще внесат полезен принос в борбата срещу тероризма. Съгласна съм с председателката ни, госпожа Гризбек, за това, че трябва да имам отделен ресор за сигурността, който да разполага и със свои собствени ресурси. Още нещо, съвсем накратко. Става дума за нещо, което е много важно за всички ние, именно защитата на жертвите. Има предложение за учредяването на Европейски координационен център за предоставянето на подкрепа на жертвите. Какво смятате по въпроса? Трябва да избегнем също така отъждествяването на миграцията с тероризма, както казахте и вие. Какво ще кажете по въпроса за превенцията на радикализацията? Какво следва да направим също така, за да се преборим и с радикализацията в затворите? Има някои предложения от наша страна, но искам да чуя вашето мнение. Господин комисар, имате думата. Благодаря ви. Ще се опитам да отговоря на въпросите ви. Допускам, че някои от тях ще бъдат зададени и по-нататък и ще можем да ги обсъдим по-подробно. По въпроса за оперативната съвместимост. Както казах в уводните си думи, според мен това е много важно. Надявам се, че ще можем да приключим работа по темата. Знам, че въпросът е спорен, знам, че някои са загрижени. Но нека помислим, нека си припомним защо изобщо започнахме да работим за оперативна съвместимост. Започнахме да работим по тази тема, тъй като служителите на гранична охрана, служителите на полицията, онези, които трябва да се грижат за сигурността ни, на въпроса ни как можем да им помогнем, отговориха, че всеки ден се сблъскват с проблема, че мрежата от налични вече европейски бази данни е прекалено сложна, прекалено тромава, че не им помага да си вършат работата. Започнахме да работим за оперативна съвместимост не защото аз или някой друг служител на комисията сме седели в кабинетите си и сме се чудили какво да правим, а защото унези, които работят на предната фронтова линия, ни казаха, че се натъкват на проблеми и имат нужда от помощ. На следващ етап се запитахме дали имат технически възможности, като например използването на информационните технологии, които биха могли да са ни от полза. В основата на предложенията за оперативна съвместимост е нещо, което не е особено вълнуващо за експертите. Става дума за технически предложения, за това как да се използват търсачките, за да се търси информация в рамките на базите данни и извън тях по по-бърз, по-ефикасен начин, като се спазват и високите изисквания за защита на данните като, например, неприкосновеност на личния живот. В това се състои предложението за оперативната съвместимост. Когато се обсъжда то, някои го обвързват с други въпроси, които ги притесняват. Разбирам ги, но искам да им припомня първоначално заложената в предложенията цел. Препоръчвам им също така и да се запознаят с съдържанието на тези предложения за оперативна съвместимост, да се запознаят с техническите детайли по тях. Има проблеми, които будят загриженост, като например какво ще се случи в бъдеще, няма ли тези предложения да доведат до широко мащабно извличане на данни, до профилиране, до отдаването на предпочитание на едни категории лица спрямо други. Основателни са Основателни са тези аргументи, но предложенията за оперативната съвместимост няма да доведат, според мен, до такива проблеми. Мога да направя много по-подробно изложение по тази тема или днес, или в рамките на някой друг формат. Вторият въпрос за предложението за идентифицирането и отстраняването на незаконно или терористично съдържание. Има различни видове вредно незаконно съдържание онлайн. Не смятаме, че към тях може да се приложи еднозначно решение. Има много предизвикателства, като фалшивите новини, невярната информация, дезинформацията. Към тях се прилагат различни практики. Не изискваме от никого да прецени дали дадено съдържание е вярно или невярно. Вместо това се опитваме да насърчим установяването на повече прозрачност в рамките на политическия дискурс онлайн. Към това се стремим. Най-вече комисарите Габриел и Юрова работят по този въпрос. Има определени категории съдържания, обаче, които будят загриженост, като например съдържание, свързано с сексуалната експлоатация на деца. По този въпрос вече има на европейско ниво договореност с държавите членки, които работят заедно с отделните платформи. На лице е сега и предложение за борба срещу незаконното терористично съдържание, като акцентът тук е върху тероризма – предложеният инструмент няма да се отнася към езика на омразата, тъй като що се отнася до е-, езика на омразата, определенията не са толкова ясни. Отделните държави имат своя специфична история, свои специфични традиции и са намерили различни начини за борба срещу езика на омразата. В Германия, например, е прието законодателство, в други държави не. Тъй, че нямаме основания да се стремим към общо европейско законодателство. Но с тероризма нещата стоят по-различно. Има определение на ООН. На лице е също така и директивата на Съюза за борба срещу тероризма, така че можем да предприемем целенасочени действия. Говорихте за единия час. Предвиден е един час, когато компетентните органи на държавата членка, съдебните органи или полицията са идентифицирали дадено съдържание като незаконно Следва също така да са идентифицирали платформата, на която е публикувано то и да са й връчили заповед. Тази платформа от своя страна в рамките на един час от връчването на заповедта трябва да отстрани съдържанието. Отделните платформи работят по своите специфични условия по-големите платформи могат по-бързо да идентифицират подобно съдържание и по-бързо да реагират в сравнение с по-малките, които нямат достатъчно ресурси, включително и човешки. Така че това предложение ще е от полза за тях. Не изискваме от тях да направят те първа анализ на съдържанието. Връчва им се заповед, в която се заявява, че съдържанието е незаконно и трябва да бъде отстранено. Платформите от своя страна трябва просто да изпълнят заповедта. Тази мярка трябва да е съпътствана от много силни гаранции. Според нас гаранциите, които предлагаме, са много надежни, по-надежни от съществуващите в момента. Към момента има задължение за прозрачност, а ние предлагаме освен това и ясни механизми за подаване на жалби и ясни механизми за съдебен контрол. Ако не е следвало да се заличава някакво съдържание, то заповедта за заличаването му може да бъде атакувана. Не очаквам кой знае колко много терористични организации да излязат с обжалване, но в случай, че има обжалване, съдържанието може отново да бъде качено на платформата, тъй като се пази. Европол трябва да продължи да играе ключова роля във всичко това. Те разполагат с отделен ресурс под формата на звеното за установяване на незаконно съдържание в интернет. Надявам се, че това звено ще продължи да подпомага държавите членки, включително и с експертния си опит. Въпросът за жертвите можем да го обсъдим по-подробно по-нататък, когато ще бъдат зададени и други въпроси. За нас подпомагането на жертвите е основен приоритет. Говорил съм вече по този въпрос на ваше заседание. Радвам се, че поставяте акцента върху него. Предвижда се и пилотен проект но преди всичко трябва да убедим държавите членки да транспонират директивата за борба срещу тероризма, в която има и разпоредба за жертвите. По въпроса за радикализацията в затворите ще се върна с удоволствие на този въпрос и по-нататък. Миналата година в работната група на високо равнище за борба срещу радикализацията този въпрос бе очертан като ключов. В тази група участваха различни заинтересовани страни, като например представители на гражданското общество, на публичната администрация и други. Сравнихме опита си в областта на радикализацията. Не бихте била изненадана, ако ви кажа, че очертахме радикализацията в затворите като приоритетна област. Днес сутринта чух по новините нещо, което за пореден път доказва в Испания, че радикализацията в затворите трябва да се нареди сред основните ни приоритети. Предвижда се учредяването на нова платформа за борба срещу радикализацията по-нататък този месец. Благодаря, господин комисар. Много ясни бяха вашите обяснения. Необходимо е да се направи нещо повече по отношение на оперативната съвместимост. Давам думата на докладчика в сянка. Благодаря, госпожо председател, господин комисар. Благодаря за това ясно представене. Вие споменахте Испания, регатилизацията в затворите. Ако данните, с които разполагаме, са надежни, 40% от случаите на радикализация в испанските затвори са свързани с лица, които са били радикализирани по-рано. Тоест, това не е идеологическа радикализация, ако мога така да се изразя а просто се обхващат лесно податливи хора в затворите, които лесно могат да променят своите виждания. Има също опасност лица, които са в затвора по обвинения, свързан, не свързани с терористична дейност, да бъдат изложени на радикализация. Извършването на а, разследване е нещо различно. Това е административна процедура, а не съдебна процедура. Беше казано, че е даден един час за реагиране на технологичните платформи. Това е доста къс срок. Ако искаме да се премахне терористично съдържание, това трябва да стане максимално бързо, защото то е много достъпно за много хора, кратки срокове. В ерата преди интернет беше наложително включването на съдебните органи. Преди 40-50 години се изискваше участие на съдебните органи, съдебна заповед, заповед от съдия, например, за да се подслушват телефонни разговори. А сега, когато има толкова много възможности за комуникации онлайн, какво може да се предложи, което да е аналогично на предишните мерки. Директивата за борба с тероризма трябваше да се транспонира до септември, но казахте, че само пет държави членки са спазили срока. Какво имате предвид? Това е официалното транспониране или че по същество това, което е записано в директивата, се прилага на практика. За нас това е важен въпрос, тъй като това е изключително важен инструмент. И ако разполагаме с точна информация, бихме могли от своя страна да окажем известен натиск. Благодаря, Майте. Само допълнение към въпроса на Майте за онези държави, които са транспонирани директивата в срока. Какво прави комисията в качеството си на пазител на договорите? Комисаря за отговор. Както и вас, аз нямам никаква представа кой ще бъде следващият, който ще поеме тези функции, които имам аз сега, но се надявам да има такъв. Сега по въпросите, в обратен ред, може би. Докладът, който излиза следващата седмица, ще съдържа информация инструмент по инструмент, докъде сме стигнали с нотификациите. Това е първата стъпка, официалните нотификации. Това, което е впечатляващо по отношение на директивата за борба с тероризма, е, че се обръща изключително голямо внимание и всички бяха в подкрепа, но когато миналата, миналия месец изтече срока, се оказа, че само пет държави членки са е транспонирани. И се надявам, че при нашето проучване ще видим, че други държави членки са напреднали доста с въвеждането на мерките, предвидени в директивата. Обикновено има известно забавене от въвеждането на мерките до тяхното нотифициране, така че аз надявам резултатите да са малко по-добри, но аз тук бия тревога, защото директивата е от изключителна важност и ние бихме искали тя да бъде приложена. За това бихме искали държавите членки, които официално са оповестили транспонирането, да нарасне значително като бройка относно срока от един час за заличаване на терористично съдържание от страна на платформите. Съгласно законите в държавите членки, те трябва да дадат правомощия на съответния орган, който да издаде заповедта за заличаване. Ако става дума за жалба или за въпрос, или от страна на платформата, е, или от този, който е качил съдържанието, е, когато бъде свалено това съдържание, трябва да има съдебен преглед за надзор, за проверка. Тоест, трябва да се намери баланс между необходимостта да се действа бързо, тъй като остане тази информация там, тя се разпространява бързо. И, но от друга страна трябва да имаме много солиден процес за съдебно преразглеждане. Това е нашата цел. По въпроса за радикализирането в затворите. Съгласен съм. Вие използвахте думите и аз мисля, че те бяха много точни. Имаме проблем, проблем с, с това, че има податлива аудитория. Не всички, които са радикализирани в затворите, са там по причини свързани с техните убеждения или дейности, свързани с тероризъм. Доста често хората, които са радикализирани, са в затвора по други причини. Голям е техният брой, както казахте, на лица, които са в затвора по причини, свързани с дребни, не свързани с тероризъм престъпления, след което те се повлияват от лица, които разпространяват своите радикални виждания. Очевидно няма някаква магическа формула. Различните държави членки опитват различни възможности. Някои събират радикализираните лица на едно място, другите ги разпределят на много места. И държавите членки могат да прилагат своите различни подходи. Ние наблюдаваме това и ще проведем с вас или с други, които следват тези въпроси, дискусия за това какъв е националния опит в това отношение. Ние финансираме различни програми за борба срещу радикализирането в затворите и ще видя по какъв начин се използва това финансиране, дали е достатъчно ефикасно, дали е необходимо допълнително финансиране. Но според мен най-важното е да се получим от опита на трупа от отделните държави членки. Благодаря, господин комисар. Дам думата на Елена Валенсиано, заместник-председател на нашата комисия. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, благодаря ви, че сте тук. Благодаря ви за вашата работа. И се надявам да продължи тази работа чрез приемник в комисията, както и да продължи от останалите депутати. Може би някой от нас няма да са също тук в парламента. Е един от въпросите, който ми вълнува, е свързан с обществените очаквания за борба срещу тероризма, реакциите на обществото. Веднага след като се случи някаква катастрофа, терористично нападение, изведнъж става ясно, че хората силно се вълнуват от всичко това. Има нещо като взрив има въпроси, свързани с подобряване на информеността и тук има какво да се направи още. Борбата срещу тероризма понякога се свежда само до дискусии между експерти. Ние трябва да продължим натиска. Държавите членки трябва да спазват директивата, да има най-добрата възможна координация между тях. Натискът да продължи. Зная, че а, тази тема не е много приятна за политиците а, и че националните политици се въздържат от коментиране на тази тема. Ние говорим за нея едва когато пряко засяга живота ни и това е проблем, защото правителствата ни реагират адхок ние трябва непрекъснато да се борим срещу тероризма. Тоест има едно противоречие. Не знае как да разрешим този проблем, но съм убедена, че не можем да продължаваме по този начин. Не можем да се намесваме само когато възникне терористична атака. Комисарят за отговор. На 100% съм съгласен. Някои от нещата, които сме обсъждали преди с вас, е, че трябва да сложим край на такъв половинчат подход, адхок подход. Изминаха много години от атентата срещу колите в Нью Йорк. Имаме при нас два риска. Първият беше споменан Тоест, за да сме ефикасни, трябва да имаме дългосрочен подход. И второ, който също сме споменавали в дискусията, е важен, че ако само реагирате, когато нещо се случи, след някакъв ужасен а, атентат, има а, опасност нещата да не се направят както трябва. Тоест е необходимо не само да имате дългосрочна стратегия за справяне с проблема, но е да имате една много дългосрочна перспектива и да знаете как да се действа, защото когато действате на минутата, може би няма да излезете с най-добрите решения. Работата ви в това отношение, разглеждането в дълбочина въпросите, в дългосрочна перспектива е нещо важно, както за този парламент, така и за следващия мандат. Комисията ще продължи да отделя ресурси за целите на сигурността, обединявайки различни дейности, като държим сметка за дългосрочната перспектива. Нашата ангажираност с а, националните органи трябва да продължи. Често се приема един закон и след това се смята, че с това се решава проблема, когато това не е така. Трябва да го прилагаме, но непрекъснато, много строго, се след месец, година след година да обръщате внимание на конкретните въпроси. Нещо друго, което подкрепяме, че не можем да мислим за тези предизвикателства само в рамките на Европа. Очевидно е, че трябва да държим сметка за ефекта им върху нашите общества, но има много тясна връзка и взаимна свързаност между проблемите, които стават, проблемите, които виждаме тук в нашите страни, в съседните държави, дори по-далече. Ето защо считам, че ангажиментът, който сме поели като европейски институции, е, СВД, Конститу... Е, комисията, както и подкрепата, която оказваме на съседните държави, на партньорите ни в чужбина за справяне с проблеми, свързани с тероризма и радикализирането в техните страни, е нещо много важно. Гордея се, че през последните 2-3 години сме мобилизирали близо 2 милиарда помощи за съседни държави, партньори по света, за да могат те да израз... изградят своите възможности, капацитети за борба срещу тероризма и радикализирането. Надявам се, че през следващия бюджетен период това е територия, в която вие имате думата, както и други комисии, но я считам за много важно в следващата многогодишна финансова рамка да се предвидят адекватни средства за решаване на въпроси, свързани с сигурността вътре в Съюза и по външните ни граници, но и за ангажимента ни с нашите партньори, съседни държави и други. Благодаря, Жулиан. Преди да дам думата на трите останали колеги, които искат да се изкажат. Мисля, че нещата вървят за сега добре. Благодаря на колегите, че се съобразяват с времето. Винаги чувстваме натиска в това отношение. Да, има много аспекти, юридически, бюджетни, също социологически. Така че един кратък въпрос. Вие непрекъснато се срещате с представители на правителствата на държавите членки. Има много държави, които в една или друга степен са засегнати от тероризъм. Аз съм французойка, живея в общество, където има и заплаха, има и устойчивост. Това е нещо, което се наблюдава ежедневно по улиците, в а, а, кафенетата, ресторантите, но имаме и доста съпротивителни сили като общество, което е изпитало на гърба си а, тероризма и терористичната заплаха. Вие поддържате контакти с правителства на държави, където няма а, същата степен а, на засегнатост. но е необходимо да всички да участваме заедно в намирането на решение. Сега искам да дам думата на Тереза Хименес. Преди това комисарят за отговор. Да, аз ще отговоря на вашия въпрос. Ще кажа какъв е моят опит в държавите членки се набляга на въпросите за сигурността. Те формулират своите приоритети по различен начин, но те определено обръщат особено внимание на множеството предизвикателства за сигурността, които засягат нашите ценности, начина ни на живот, нашето ежедневие. Има такива предизвикателства от тероризъм до киберзаплахи. Има нарастване на това през последните години. Също и политическите манипулации. Тук също се забелязва значително увеличение през последните години, последно време. Понякога ние гледаме тези заплахи като идващи отвън, някой отвътре. И всичко това е предизвикателство за начина по който живеем, начина по който се организира обществото ни. За, за това, без никакво изключение, всички правителства обръщат силно внимание на тези проблеми и предвиждат начини за реагиране. Без никакво изключение правителствата подкрепят идеята да има и повече колективни действия за справяне с предизвикателствата. Все още се води оживен дебат за това дали се спазва принципа на субсидиарност, кой какво прави, но и поправете ме ако греша, но в моите разговори с държавите членки оставам с впечатлението, че има силен консенсус националните власти и правителства са на предна линия, когато става дума за сигурността, тъй като това е основа на тяхна отговорност, но те разбират, че трябва да има и колективно сътрудничество, трябва да има взаимодействие, защото всичко това засяга различните общности, има трансграничен характер – надхвърли границите на Съюза. Затова и мерките трябва да имат този външен е-, елемент. Затова те подкрепят работата ни, а именно търсенето на начини съвместно да подкрепим от Брюксел това, което правят държавите членки за гарантиране на сигурността. Да, има предизвикателства, ние ги обсъждаме тук, има проблеми с изпълнението, с последващите действия, но политическия ангажимент е на лице. Благодаря. Сега, сега терия взема думата. Благодаря ви много, госпожа председател. Бих искала да благодаря на комисаря. Изключително съм ви благодарна за посветената работа. Всеки път, когато сте тук, сме ви много благодарни. Говорите толкова ясно и не пропускате и въпроса за жертвите. Искам да благодаря и на госпожа Валенсиано за въпросите, които тя повдигна. Вече 9 години съм тук и много съм говорила за тероризма, за терористичната дейност, за връзките има множество емоции, но трябва да се придвижим нататък. Не, не може да се чака нова атака е, преди да се предприеме нещо. Трябва да има защита. Превенцията и защитата са най-добрите начини за борба срещу тероризма. Ако свалим гарда, това е подарък за терористите. Не става дума. Това на практика им дава отлични възможности да действат. Благодаря на колегите, които работиха по доклада, благодаря на колегите, които направиха изказвания. Натали и Елена също го казаха. Това, че не е имало скорошни атаки, съвсем не означава, че докладът ни не трябва да е сериозен. Е, разговаряли сме с полицията, с различните служби. Тук не става дума за идеология. Има, да, идеология, има Даеш и други терористични организации. Трябва да се говори за тях конкретно и много ясно. Тероризмът е едно от най-сериозните нарушения на правата на човека. Това не означава, че една политическа група би искала да се заличават определени формулировки и да, ние да, трябва да го допускаме. А, това не е разбираемо. Говорили сме много за миграцията, за тероризма, но а, не, може да се а, е, стига до а, е, извода, че мигрантите са терористи. Това е ясно, те не са терористи. Опасявам се обаче, че по някой път имам а, злонамерени лица, които а, е, използват възможности. Говорихте също и за възхваляването. Много ме безпокои тази тема, както и речта на омразата. Как точно се, какво определение може да се даде в Испания е много чувствителна тази тема. За нас въпросът за жертвите е много важен. Искам да ви задам въпрос. Смятате ли, че би било полезно да има постоянна подкомисия за сигурността? Тъй като няма приложение като хората, въпреки че държавите членки твърдят, че темата за тях е важна. Те реално действат или когато е имало скорошна атака, или когато е, общественото мнение се обърне към тази тема. В Белгия имаше заповед за екстрадиция на един на едно лице, на тежък престъпник, е, която заповед не беше изпълнена изпълнена. Заповед, е, заповед е, дойде от. Е, искането дойде от Испания. Е, явно няма достатъчно добро сътрудничество. Благодаря много. Е, след това трябва да чуем Кристина Винберг, след това колегата Франсулика. Е, нека да чуем и трите коментара и след това ще ви дам думата за отговор. Кристина, заповядайте. Благодаря ви много. Радвам се, че сте е, тук за нас е огромна е, чест и, и винаги ни е много интересно, когато сте тук. Европейския съюз в основата си беше проект за гарантиране на мир за да може гражданите да се чувстват в безопасност, да се чувстват сигурни. И това е много важно. И трябва да продължим да си сътрудничим, за да се поддържа тази цел. Хелга Стивен зададе някои въпроси, към които и аз бих се присъединила, именно различните директиви, как се прилагат, как се прилагат правните норми, за имената на пътниците, например. Казахме, че е, правните норми трябва да са транспонирани до, есен, до пролетта на 2018 година, обаче това реално не се е случило. Толкова усилия е, сме положили след това не се въвеждат тези правни норми. В е, парламента много често говорим за интернет, за пропагандата по интернет – как може да се спре тази пропаганда? Има известен напредък. Друг важен въпрос. Затворите. Трябва да им обърнем специално внимание. Във френските медии е, наскоро прочетох, че близо 40 е, души е, осъдени за джихадистски престъпления предстои наскоро да бъдат освободени от затвора. А пък има радикализация в затворите и у нези, които са били в затвора, вече са още по-радикализирани. Още един въпрос, който не винаги засягаме. Някои държави членки, според мен, са се провалили с интеграцията. Знам, че това е вътрешен проблем, обаче нека да говорим за Швеция. В Швеция има много маргинализирани зони, е, където е, има деца и тинейджери, израстващи в една доста опасна среда. Има, чуват се изстрели, палят се коли. И трябва да говорим за тези зони, за тези квартали. Трябва да си даваме сметка, че това е отлична среда за радикализация, просто защото тези млади хора нямат каквито и да било перспективи пред себе си. А пък а, може да стане така, че от Швеция да отидат и в други европейски страни тези радикирани млади хора. Господин Франзолица, извинявайте, че а, а, така се забавих, но имаше и други заседания, които протичат по същото време, на които трябваше да присъствам. Господин комисар, обмисляте ли нови правни норми на европейско равнище е, в областта на предотвратяването и борбата срещу тероризма? На второ място, отговорността за сигурността е основно прерогатив на държавите членки, но а, е, смятате ли, че Европейската комисия би могла да настои някои държави членки да заделят повече средства за борба срещу тероризма? повече финанси, повече човешки ресурси, повече технически ресурси, защото има някои държави в Европейския съюз, които наистина не са добре подготвени. Добре го знаете. И на трето място, как можем да сливаме бази данни? Трябва някаква стандартизация, защото ако някой има нужда да провери определена информация, трябва да може с лекота да влезе е, в, е, да я провери тази информация от всички бази за данни. А сега те са отделни. Имаме Шенгенска информационна система, е, данни на пътниците и какво ли не, но са отделни. Благодаря много. Давам ви думата за всички тези събрани въпроси и коментари. Благодаря. Благодаря на всички за проявения ангажимент и към темата, и към работата на тази комисия, и към изготвянето на доклада. Според мен докладът е много важен. Е, между други причини, включително и по причините, които очерта госпожа Хименес. Необходима ни е дългосрочна перспектива. Трябва да гледаме на нещата съвсем прагматично. И ако ми позволите, смятам, че доклада не трябва да се ограничава само до краткосрочни предложения. Той трябва да е малко по обърнат напред към следващата комисия, към следващия парламент. Да, те ще взимат решение, но нищо не пречи на вас да зададете една рамка за тези решения и се надявам, че бихте могли да го направите амбициозно. И да, действително не трябва да, да си затваряме очите. Твърде много са трудностите, свързани с а, реща на омразата и прочие и пропагандата и радикализацията. Много работата ни е свързана с джихадистския тероризъм, обаче има и други е, опасности. Трябва да се работи е, срещу омразата и подстрекателството. Имаше напоследък случаи, свързани с крайната десница, например. И за това трябва много добре да си даваме сметка, че този тип предизвикателства могат да дойдат от всякъде, от е, крайно десни екстремисти, от крайно леви екстремисти, от джихадисти, от всякакви хора, които искат да се радикализира по един или друг начин обществото. За това се надявам, че а, ще вземете предвид цялата тази палитра опасности. Що се отнася до затрудненията с интеграцията? и проблемите свързани с това. Понякога става така, че има връзка между тези проблеми и радикализацията и екстремизма. Знам, че сте провели един подробен дебат по темата. Е, това, което мога аз да кажа е, че от гледна точка на комисията, когато работим по тези теми, се опитваме да избягваме стигматизация на една или друга общност или група хора. Защото хората, които са готови на насилствени актове, те са просто злонамерени хора. Те не са представителни за своите общности и още по-малко за своите е, религиозни общности. И много често най-добрият начин за борба срещу тези злонамерени хора е да се работи с тяхната общност, за да може първо, като начало, възможно най-малко хора да се поддават на изкушението да тръгнат по този път. Но а, също и ако се налага, да ни помогне общността да се справим с, а, с този тип лица. В различни страни се работи по различен начин, но е много важно да не се стигматизират общности, за да не отчуждаваме от усилията си е, от тези хора, които най-много могат да ни помогнат. Що се отнася до това, как парламента ще организира работата си по този въпрос за бъдеще, Позовавам се на петото изменение на Американската конституция. Но що се отнесе до работата на комисията, вече те мога да направя коментари. Комисията е, определено ще задели, е, е, смятам, че трябва да задели ресурси по темата. А иначе парламента сам ще си вземе решението. Що се отнася до екстрадицията и използването на Шенгенската информационна система? Аз е, съм твърдо убеден, че тези мерки за правоприлагане трябва да се използват само за целите, за които са създадени. Ако се използват за други цели или ако не се използват за целите, за които са създадени, тогава трябва да се предприемат мерки, защото това би поставило под въпрос смисъла на, на тяхното съществуване. По въпроса за приложението. Един коментар. Малко по-рано, преди някои от вас успяха да дойдат, да успеят да дойдат, говорихме за трудностите с приложението и за това колко е, е трудно за някои държави членки да напреднат по приложението. Аз не мисля, че е, целенасочено се избягва въвеждането на директивите. По-скоро мисля, че има затруднения, предизвикателства, е, на които трудно се намират решения. Това е моята позиция. Политическа воля има, но по някой път практическите стъпки се бавят. По въпроса на нови, за новите правни норми, ами не ни е страх да предлагаме нови правни норми. И миналия месец дори направихме нови предложения а, в контекста на дискусията на състоянието на Европейския съюз. От тук нататък основните ни задачи е да са да напреднем по предложенията, по които вече се работи и по приложението на вече договорените мерки. И трябва да работим и по двата въпроса. С законодателите да работят по законодателния процес, а пък държавите членки да напреднат по приложението на договореното. Разбира се, може да зададете и една по-дългосрочна рамка – за предложения, които да дойдат от следващата комисия, за теми, които може да се обсъждат в следващия парламент. Но ви моля да не губите от поглед основните ни цели за следващите месеци. Остава ни малко време до края на април и е, всеки месец е от значение. Трябва да обърнем поглед именно към приложението. Това не означава, разбира се, да пренебрегнем други области, в които трябва да се засили сътрудничеството. напротив, и е, точно за това приветствам вашия доклад, но това не трябва да става за сметка на постигането на резултати по темите, по които сме започнали вече да работим. След това, що се отнася до борбата на платформите срещу терористично съдържание, има разпределение на задълженията. Задължения имат и платформите, имат и държавите членки. И държавите членки са длъжни да гарантират, че са необходими съответните ресурси за приложението. Това е един от случаите, при които налагаме пряко задължение на държавите членки да осигурят ресурс на определени мерки. Що се отнася до работата на комисията, в предложенията, изложени за следващия бюджетен период, сме поели ангажименти да се осигури от към ресурси борбата за постигане на Вътрешна сигурност. Три пъти се увеличават средствата за вътрешна сигурност. те са посветени на външните граници и на киберсигурността, и на иновациите, и на научно-развойната дейност в областта. Целта е да се включат елементи, свързани с сигурността и в други бюджети, включително регионалните фондове. Ангажиментите, които сме поели, са значителни и ако ги одобрите, ще напреднем. Сега, за базите данни, вече говорихме по тази тема, така че можем да обсъдим темата с вас лично. За мен действително е много важно да се намери решение за постигане на оперативна съвместимост и то до края на този мандат. Благодаря. Благодаря ви, сър Джулиан. Благодаря ви и за ясния и елегантен анализ е, е, и за качеството на отговорите, нещо, което всички колеги споменаха, и за прямия подход, за това, че е, говорихте и за краткосрочните, и за средносрочните и дългосрочните мерки – благодаря ви много, че бяхте на наше разположение. Благодаря ви от името на колегите. Благодаря също и е, за това, че успяхме да организираме заседание на тази парламентарна комисия тук в Страсбург, нещо, което не е лесно, тъй като графикът ни тук е обикновено много натоварен. В Брюксел е, на 9 октомври от 9 до 12.30 ще бъде следващото ни заседание и се надявам, че ще се видим всички отново там. Ще се срещна с представителите на италианските власти и след това ще обсъдим измененията. 1520 изменения има към доклада. Благодаря много на всички, благодаря на секретарията, благодаря на Летисия и на целия екип, който позволява да работим така гладко по тази сложна тема.